Państwa, rozpocznijmy z mniejszym opóźnieniem. Ще започнем нашата работа, макар и да позакъсняхме малко. Повечето от членовете на нашата комисия са вече в залата. Днес провеждаме извънредно заседание. Чего będziemy chcieli unikać в przyszłości? Първо, приемане на дневния ред. Ако нямате някакви възражения, считаме, че сме приели дневния ред. Нашето заседание се продава на по интернет и нямаме превод на естонски, малтийски, словашки и гайлик. Сега минаваме към точка 3. Давам думата на господин Яр. Председателя Шулца ми предаде вчера съобщение за смъртта на депутата Буанано, член на нашата комисия. Раз... Научихме за кончината на нашия колега.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 Но в крайна сметка това е живота. Никога не знаеме какво ще ни поднесе съдбата. Сега давам думата на колегата Яр. Господа Сера, искате думата? Благодаря, господин председател. Бих искала само да кажа, че се малко е неприятно да обсъждаме тук теми свързани с селското стопанство, а в момента в пленарна зала се обсъждат много важни теми, също свързани с селското стопанство, така че ние сме пред, изправени пред един много странен и сложен избор. Дали да участваме в заседанието на комисията или да участваме в дискусията в пленарна зала. Нека, нека втори път подобни неща да не се случват, за да, няма, за да нямаме такива проблеми. Да, права сте, казва председателят. А, и права сте, че в момента в пленарна зала се обсъждат проблеми свързани с селското стопанство, но така се случи. Ще се опитаме за бъдеще да, а, изба, да избегнем подобни положения. Господин Яра, имате думата. Благодаря, господин председател. А, искам да благодаря на колегите от комисията Бих искала да благодаря и на докладчиците в Сянка. Проведахме три заседания, много плодотворни заседания и след всяко едно заседание имах чувство, че овладявам се повече и повече темата. Бих искал също така да се извина а, на колегите. Знаете, че става дума за а, бюджета и преразглеждането на бюджета, но ако искаме земеделието и селското стопанство да бъдат наистина един процъфтяващ сектор, трябва да осигурим необходимите финанси. Така че обсъждахме нещата по същество и по време на заседанията с докладчиците в Сянка. се, се, се опитахме да а, вземеме предвид всички предложения. Извинявам се за онези, чието изменения просто не са влезли в вида, в който са предложени. А, и сега към секретарията. Изменение 59 е, е оттеглено. Има устно изменение има няколко всъщност устни изменения. Също така 210 и 230 вероятно са, е, са вписани в списъка за гласуване, но е, предполагам, че ще, ще ги споменем при всички случаи малко по-късно. И е, бих искал да ви кажа също така, че компромисните изменения са подкрепени от широко мнозинство. Благодаря. А, наистина става дума за едно много важно, една много важна а, тема. Днес а, Ще можем да минем сега към гласуването. А ще има и устни изменения, които ще дойдат междувременно сега. Продължаваме с гласуването. Изменение едно на госпожа Хазакоп за против въздържали се. Отхвърля се второ изменение за против въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, приема се. Четвърто за, приема се. Пето изменение, две части, първа част за, против, отхвърля се, втора част за, приема се. Компромис А електронно гласуване. Моля, гласувайте. Компромис А. От Алда имаме един гласуващ в повече. Край на гласуването. Край на гласуването. Благодаря ви. Приема се 18-то изменение за против. Приема се. Отвърля се. Извинете. 17 за против. Отхвърля се. 19-то изменение за приема се. 20 отпада, 21 изменението на господин Капуто за приема се. 22 изменение за против отхвърля се. 23 за приема се. 24 за приема се. Przeciw. 25 за, против. Отхвърля се. 26 за, против. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Става дума за изменение 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 29 за против. Отхвърля се. 27 за против. Приема се. 28 за против. Отхвърля се. 300 за против. Отхвърля се. 31 за против, отхвърля се. 32 за против, отхвърля се. 33 за против, приема се. 34 приема се. 35 за против, отхвърля се. 36 за против отхвърля се. 37 за против отхвърля се. 38 за против отхвърля се. 39 за против отхвърля се. 40 Нека да провериме 39-то. 32-то нека да провериме. Край на гласуването. Отхвърля се. 49-то, извинете, поправя се председателя 40-то. За, против, отхвърля се. 41-во за, Приема се 42 за против. Отхвърля се. 43 за приема се. Компромис Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 55-то изменение за против отхвърля се 55-то две части, първа част приема се втора част за против отхвърля се 57 изменение за против отхвърля се 58 за, против, отхвърля се. Добре, да проведем, да провериме. 58 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Прави сте, да. 59-то е оттеглено, 60-то за, против. Нека да провериме. Става дума за 60-то. Предполагам, че ще има същото съотношение. Моля, гласувайте. да гласуваме отново, да провериме. Отхвърля се. Благодаря ви. Компромис С. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 67 изменение за против. Отхвърля се. Устно изменение. Госпожа Агилера, имате думата. Накратко става дума за един доклад, като целта беше да вземем всички предпасни мерки по глава 2, а в трета имаме е, различни компоненти, свързани с растителната защита и здравето при животните. Нека Ние сме е, съжаляваме, че средствата предназначени за растителната защита са в е, глава 3 на МФР. И при преносите от тази бюджетна линия биха просто застрашили е, животинското здраве и растителната защита. Така. Съгласни ли сте да а, гласуваме устното изменение, предложено от госпожа Агилера? Приема се. 68. Отхвърля се 69-то за против. Отхвърля се. Компромис Д. Моля, гласувайте. А, извинете, става дума за гласуване в две части. Първа част моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря ви. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Компромис Д, втора част, край на гласуването. Приема се. proszę, ale e, już po fakcie, po głosowaniu. Да, кажете. Не, въпросът не беше много ясен. Какво гласуваме в момента? Втората част или 77 о изменение? Нека да прегласуваме. Може би аз не съм внимавал. Да, Правилно зададахте въпрос. електронно гласуване. И щом гласуваме електронно, това означава, че гласуваме компромис. Гласували сме го, няма да прегласуваме и минаваме към следващото изменение. 77 изменение за, против. Отхвърля се 78 за. Против. Отхвърля се. 79-то за против. Нека да провериме. Става дума за 70. то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 80-то изменение. Приема се. 81-во за против, отхвърля се. 82 за, против, отхвърля се. 83 за, приема се. 84 за, против, отхвърля се. 85 за, против, отхвърля се. 87 за, против, отхвърля се. 89 за, против, отхвърля се. 91 за, против, отхвърля се. 86-то става. Да прегласуваме 91-во. Моля, гласувайте. Благодаря ви. Край на гласуването. Отхвърля се. 86 за, против, приема се. Да проверим. Добре. Не. 88 за, против, отхвърля се. 90-то приема се. 92 за, против, Отхвърля се. Компромис е. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Благодаря ви. Приемаме го 101 за против. Отхвърля се 103 за против. Отхвърля се. Компромис F. Моля, гласувайте. Става дума за компромис F. Край на гласуването. Приема се. 114 за против. Приема се компромис Г. Компромис Г. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря ви. Приема се. 125-то за против. Отхвърля се. 126 за против. Отхвърля се. 128 за Проставайте, 127 поправя се председател. Изменението на господин Тарабела за приема се. 128 на господин Агню за приема се. 129 за приема се. 130 за против. Отхвърля се. Нека да провериме. Става дума за 130 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 100. След това 131 устно изменение от председателя на комисията по бюджета. Става дума за лично мое изменение, с което искам да подчертая необходимостта от създаване на застрахователен фонд и в случай на нестабилност на цените и при спад на цените ще можем да компенсираме спада на приходи предвид намаляването на производството, за да се постигне баланс между търсенето и предлагането. Това е духа на устното изменение 131. Прави. Така че господин Артвих. Първа част приема се. Втора част за приема се. И сега цялата проекторезолюция с всички изменения. Гласуваме електронно становището. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря ви. Приема се. Поздравявам докладчика. където имаш отличен подход. Господин докладчик, искате ли да кажете няколко думи? Не. Все пак, господин председател, искам и аз да благодаря. Работихме в екип, създадохме едно добро становище. Остава ни само да убедим нашите колеги в комисията по бюджети, че нашето становище е добро. Сигурен съм, че ще успеем и ако наистина успеем, този доклад ще се превърне в а, а, един символ на доверие за Европейския съюз, за фермерите, защото те са в много тежко положение в момента. И ето защо е много важно да бъдем заедно с фермерите да ги подкрепяме. Председателя. Госпожи и господа, често ставаме свидетели на това как Комисията по бюджети приема много от нашите идеи, които обаче не се приемат от други комисии. И така стигаме до следващия доклад, бюджета за 2017 година. Докладчик е отново господин Петър Яр. Искате ли да кажете нещо? Заповядайте, господин Яр. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Бяха внесени 48 изменения. Решихме да се придържаме към основната тема. Имаме пет компромисни изменения в крайна сметка. Ако погледнем бюджетните измерения на ОСП, ще видим, че следва да се вземе предвид случилото се през 2016 година. Що се отнася до 2017, искаме да обещаем на данакоплаците, че парите наистина ще бъдат дадени на земеделските стопани. Освен това, искаме производствените цени да нараснат. Ако това се случи, е, би било чудесно. От политическа гледна точка, тук става дума основно за гарантиране на средствата за селското стопанство. Председателя. Много благодаря. Преминаваме към гласуването. Компромисно изменение А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. За. Председателя се поправя. Компромисно изменение Б. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега изменение 11. За. Против. Отхвърля се. 12 за. Приема се. 13 за. Против. Проверка. Начало на гласуването. Изменение 13. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14 за. Против. Отхвърля се. Изменение 15. Искате проверка по изменение 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15. За. Приема се. Компромисно изменение С. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. За против, отхвърля се. 21 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение Д. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 27. За. Против. Отхвърля се. 29. За против, отхвърля се. 31 за, против, отхвърля се. 30 за, против, отхвърля се. 32 за, против, отхвърля се. 33 за, против, отхвърля се. 34 за, против, Електронна проверка. Изменение 34. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 35. За. Против. Отхвърля се. 37. За. Против. Отхвърля се. 36. За. Приема се 38 за, против. Електронна проверка по изменение 38. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 39 за, против. Отхвърля се. 40 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение е. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 41. За, против, отхвърля се. 46. За, против, отхвърля се. 47. За, против, отхвърля се. 48 за, против, отхвърля се. И сега окончателното гласуване с измененията към доклада начало на гласуването. Гласуването приключи. Благодаря. Приема се Поздравление за докладчика. Поздравление и за всички, които работиха по това становище. Докладчик иска ли да каже нещо? Не. Виждам обаче, че той е много щастлив. Господин Яр, искам само да благодаря. Доброто сътрудничество винаги води до добри резултати. Мисля, че сега имаме един солиден мандат. Искам да благодаря на всички колеги и на докладчиците в Сянка. Благодаря, казва председателя. Надявам се, че ще може да кажете същото, след като приключим работата по бюджета за 2017 година. Следващото гласуване доклад на Госпожа Еранс Гарсия, имате думата. Заповядайте. Благодаря. Съвсем накратко. Това е становище за водещата комисия, Комисията по международна търговия. Искам да благодаря на всички колеги за измененията. Благодаря им за доброто сътрудничество. То беше плод на доброто желание на колеги от всички групи. Положихме много усилия, за да може госпожа Тициана Бегин, докладчика, да приеме нашето становище. Опитахме се да дадем своя солиден принос. Тази тема е много специфична. Искам да кажа конкретно че изменение 108 на господин Буда е оттеглено. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Да, не, не знам защо, но често се случва колеги да отхвърлят становища. във водещите комисии. Ние искаме да сътрудничим с а, други комисии. Мисля, че ако работим заедно, винаги можем да имаме а, една по- по-солидна обща позиция. На съвета на председателите на комисии ще повдигна този въпрос. Знаете, че искаме да разберем до каква степен ОСП зависи от външни фактори. Нашата селско-стопанска политика зависи в много голяма степен от споразуменията ни с трети страни. Търговските споразумения с тях. Тя не зависи само от чисто селско-стопанските аспекти Искам да се извиня. Започваме с гласуването. Компромисно изменение номер едно. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 13. Кой е за? Против. Отхвърля се. Изменение 4 за. Против. Отхвърля се. 5 за. Приема се. 19 за. Приема се. 24 за. Приема се. 25 за. Приема се. 26 за, приема се. 27 за, против, отхвърля се. 35 за, против, отхвърля се. 31 за, приема се. 34 за, приема се. 18 за, приема се. 33 за, против, електронна проверка. Мисля, че се отхвърля с едно много малко мнозинство. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисни изменения 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 43 за. Госпожа Гарсия. И имаме проблем с е, превода. Постоянно се изключва превода, който чувам в слушалките си. Ето и сега в момент. Господин Ердуш потвърждава това, което каза. Може би тук може би тук, в, в нашата част на, на залата, има, има проблем. Оборудването постоянно се изключва. Да си сменим местата ли? Какво да правим? Będzie zmienić miejsce pani poseł. E, e, jeśli sytuacja powtórzy, proszę zgłaszać. Поправка 43. Може да се опитате да си намерите друго място, казва председателя. 43 за, против, отхвърля се. 46 за, против, отхвърля се. 38 за, против, отхвърля се. 50 за, Приема се. 51 за. Приема се. Петдесет едно всъщност отпада. 113. Не, 52 в крайна сметка за, против. Отхвърля се. 55 за, Приема се. 57 за. Приема се. Компромисно изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 71 за, против, отхвърля се 73 за, против, приема се. 74 за, приема се. 36 отпада. Компромисно изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Единодушно. 90 за. Приема се. 92 за. Приема се. 93 за. Против. Отхвърля се. 94 за. Против. Отхвърля се. 97 за. Приема се. Компромисно изменение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 99 за. Приема се. 108 оттеглено. Компромисно изменение 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 118 за. Приема се. 123 за. Против. Отхвърля се. Но нека да проверим все пак. 123-то изменение. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се с един глас в повече за. Поздравление за господин Бове. 124 за. Приема се. 125 за. Приема се. 126 за. Приема се. 127 за. Приема се. 128 за. Приема се. 131. 131. Електронна проверка по Мисля, че нямаше тук двусмислие. 131 за, против. Мисля, че трябва да проверим. 131. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 132 за. Приема се. 115. Отпада. 133 за. Приема се. 134 за. Против. Отхвърля се. 134 за. Приема се. 23 и 21 не се гласуват. И сега окончателното гласуване по резолюцията с измененията към нея. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се поздравления. Докладчика иска ли да каже нещо? Да, благодаря. Както казах по-рано, искам да благодаря на всички колеги за конструктивното отношение. Благодарим за сътрудничеството. Госпожа Бегин не участваше в работата по становището, но е, ние ще дадем своя принос към темата. Благодаря, каза председателя. Бързо приключихме с гласуването и сега отиваме към точка 6 от дневния ред. Една много важна тема – нестабилността на цените. Как да намалим нестабилността на цените на сълскостопанските пазари? Много актуална тема. Госпожа Дилае е докладчик. бихме искали да й дадем думата, за да представи своя доклад. Заповядайте. Е- Господин председател, благодаря ви. Уважаеми колеги, тук сред нас и също така уважаемите докладчици в Сянка. Малко контекст на моят доклад. Както знаете, нестабилността на цените на селско-стопанските пазари е тема, с която ние се занимаваме от доста време. Още повече по време на този период на криза, в който, за съжаление, никой не, е, не му е спестен на отражението на кризата. И вие спрямо вашия опит. Може да говорите дори и за политиката с трети страни, дипломацията, ето, например, ембаргото а, с Русия, всичко това ни се отразява. И така, ние искаме да представим някои конкретни решения на тези проблеми, свързани с нестабилността на цени, цените на селскотопанските пазари и всичко това в контекста на преразглеждането на ОСП. Аз работих заедно с другите депутати, както докладчици в сянка, така и външни експерти, така че да оформим тези предложения. Що се отнася до а, тези предизвикателства, свързани с цените, се организираха редица събития. Благодаря на всички, които участваха. По-конкретно една конференция тук в Страсбург с професор Шарма в предишни, миналия месец. И а, това ни даде възможност да видим каква е научната основа на тази тема. Аз ще организирам след няколко дни а, друго събитие, конференция тук в Страсбург отново, с други експерти, включително членове на Генерална дирекция селско стопанство, но и други а, служители и от американските а, селско-стопански администрации. Ще получите покана. И така няколко елемента от контекста на темата. Припомням целите на нашия доклад да установим а, какво представлява настоящата ситуация, свързана с нестабилността на цените и да се определят а, дългосрочни цели, да се формулират конкретни предложения те да бъдат максимално ефикасни, с ясно послание. Ето защо докладът се занимава единствено и само с нестабилността на цените, а не да речем за нивото на цените, когато са ниски или пък цялостно с кризата. Трите предложения, които сме направили в този доклад са от една страна общата а, прилагане на мерки за управление на риска. А, също така а, и а, възможности за а, общо договаряне и секторно организиране и договаряне, средства за управление на риска, органи за наблюдение на цените, а, така че да се обхванат а, и а, също така информация за четирите най-големи производители на а, култури и така да покажем, че Европейския съюз не е враг, както някой мисля днес, а напротив, ние можем да направим необходимото, за да предоставим много ефикасна помощ. Ще а, очаквам вашата а, помощ и съдействие по този доклад а, с вашите изменения, които да увеличат качеството на нашия доклад, а, който идва точно на време в тази тежка криза в Европа. Напомням какви са сроковете. 8 юни Тоест след два дни предстои конференцията, организирана с а, Американската администрация по селско стопанство 13 юни, край срок за а, изменения, за да можем да гласуваме проекто становището на 8 ноември и в, на пленарна сесия през септември. Бях максимално кратка. Постарях се да бъде и точна и обрана, господин председател. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много за това въведение. Мисля, че би било наистина вашите становища наистина да се включат в работата, която в момента тече по намаляването на стабилността на цените на селско-стопанските пазари, както и по отношение на средносрочния преглед. Господин Капута има думата. Благодаря, господин председател. На първо място искам да отправя благодарности към докладчицата за е, нейния доклад, за нейните коментари. Изключително важна тема. И тя самата каза, по този начин се отваря възможност за подобряване на обстоятелствата и се надявам нашите изменения да помогнат за още по-добро качество на доклада и на решенията, които се пре, ам, предлагат. А, на първо място искам да, комуни... да коментирам а, идеята за а, средствата за управление на риска и по-конкретно формулировката за взаимоспомагателни фондове. Необходими са такива в Европа, защото те ще предоставят една реална защита за селските стопани. Нужно е по-голямо покритие в сравнение с традиционните средства. Трябва да обхванем всички видове явления, които могат да се отразят на едно селско стопанство. Това включва влияние, влиянието на страните пазари. Тоест това средство за стабилизиране на пазара е нещо, което сме използвали ние в Италия, също е използване в Белгия, използвано е, пробвано е, работи, така че трябва да се използва и тук, защото така ще може да се стабилизират тези процеси и ще дадат възможност да подкрепим селските стопани, да се намали нестабилността, в крайна сметка. Антицикличните средства, споменати от докладчицата, тя пожела да не се спира на тях, но това ми се струва твърде ограничително, тъй като по отношение на цените в бъдещето на селско-сопанския пазар, те ще продължават да бъдат нестабилни, но ние трябва да предприемем нужните мерки, да предприемем каквото е необходимо, за да чисто и просто противодействаме на тези цикли. Това би било под, от полза. Не би трябвало да отхвърляме тази възможност тук от така. Има също и много а, посветено на иновативните инструменти, финансови фондове. А, например, не е споменато това, което, а, за което говори комисаря Хоган, а, а именно подкрепа от Европейската инвестиционна банка. И защо не е споделена, спомената тази институция в доклада, а пък аз смятам, че би следвало да подчертаем нейната роля. Във всички средства, инструменти, които биха подпомогнали за подобряване на ситуацията. С други думи, намирането на инструменти, които ще намалят нестабилността на цените. Тя е важна. Следващите няколко седмици, разбира се, ще се постараем да намерим решение. Благодаря. Много фактори има, които се отразяват на нестабилността на цените, но е трудно да обсъдим абсолютно всички от тях. Сложна е картината. Съгласен съм с вас, но пък разбирам и намерението на докладчицата да остане ясна обрана, без да се разпростира. Следващия оратор има думата. Храер. Това е свързано и в голяма степен с това, което тече а, като дискусия в момента в пленарна зала. Аз съм а, доволна от това, което е написала а, Анжелик, а, но ми се иска да чуя какво смята тя по отношение на а, законодателството, рамковия закон за конкуренцията. Според нас е нужна правна рамка и когато говорим за цени, когато обсъждахме такава евентуална нормативна рамка в Холандския парламент, в крайна сметка стана ясно, че няма законодателство. Вие ако сте е, селски стопани, може да си говорите за цени колкото искате, но в крайна сметка нищо не може да направите, защото няма закони по този повод. Също така организациите на производителите, те са свързани с кооперативите. всъщност именно управляващия разглежда е, евентуалните приходи. Само една трета от а, доходите отиват към а, производителя, две трети и се реинвестират в следващото производство. А пък ние трябва да сме а, сигурни, че има справедливост в а, формирането на цените. Руския бойкот. Знам, че не искате да говорим за това, но комисията нищо не прави по повода. Кога ще направим нещо самите ние? а, експортен сертификат, сертификат за износ, това е едно решение. Струва си да се помисли и смятам, че много по, а, може да се постигне, ако започнем и ние да действаме. Господин Мазон. Благодаря, господин председател. Както знаете, реформата на ОСП влуши много ситуацията на селскостопанския сектор във Франция. Знаете какви резултати има, загуби и за производителите, и за кооперативите, много фалити и много е важно да организираме секторно, за да се подобри ситуацията но и да ограничим а, вноса е нещо, което а, се съмнявам, че ще подпомогне. Бях а, доста озадачен от думите на госпожа Доле, която ме изненада а, с. А, този текст, защитен от фалшивото, бих казал, дясно, което не защитава селско-стопанската политика в Европа и само се стреми към пълна либерализация, която вреди на сектора. Вие, госпожо Дюлае, вие подкрепихте международния договор, и, в който се включва и Нова Зеландия. Започнаха преговори, които ще влушат още повече а, е, ситуацията на нашите млечни производители. Така че не сте последователна, госпожо Долай. Е, и също така, ако искате а, е, наистина да допринесете за намаляване на стабилността на цените на селскостопанските пазари, ще трябва нещо повече от обсерватория да се създаде. А, благодаря за вниманието. Благодаря, господин Феран. Благодаря, господин председател либерализацията на цените, както и дерегулацията, на които сме свидатели през последните години, доведе до аб- абсолютно разстройване на сектора. Спекулациите водат до повишаване или спад на цените. Госпожа Делае спомена доклада Шамен от но виждам, госпожа Делай, че ние не, не, не, не четем едни и същи неща. Вие в доклада се казва, че цените на суровините могат, може би, ще продължат да спадат през следващите 10 години, т.е. нищо обнадеждаващо. А, и вашият текст, госпожо Делае, не, не, не съдържа никакви предложения за подобряване на положението на сектора. Той е толкова празен, колкото и под монетата на самите селски стопани. Така че, ако искате, господин председател, с господин Луазо, ние сме готови да напишем един доклад, в който да включим истинските инструменти, които биха подобрили състоянието и положението на селските стопани. Благодаря, Андрю, но добре, благодаря ви, но моля ви се без полемик. Благодаря, господин председател. Става дума наистина за една основна, много важна за нас тема в доклада на госпожа Делае. Се описва бъдещето на а, Потрасала, Благодаря на госпожа Делае за това, че организира конференции и семинари с експерта, но в тази, в този отрасъл, в тази област много трудно се стига до съществото на нещата и трябва да работим заедно, за да стигнем до тях. Така че можем да стъпим на този текст за разглеждане на една тема, която е от огромно значение и сега и ще бъде от огромно значение при следващото преразглеждане на ОСП. Ти говорите за международните пазари, но освен международните пазари има и европейски пазар, и европейски пазар, който трябва също да наблюдаваме, както и регионални пазари, които са също толкова нестабилни. Така че инструментите трябва да бъдат много по-обширни и много по-мощни, отколкото тези включени в доклада. Защото тези инструменти трябва да са насочени към нестабилностите, бих казал, в множествено число и пазарите. Така че, вие е, споменавате частното регулиране. Аз лично смятам, че нестабилността на цените може да бъде решена и поправена от един смесен режим и е, с интервенция. Така че смятам, че няма и само един подход, а различни подходи. И нека не забравяме какво се случи в сектора мляко е, вие също така се позовавате на решения на наши партньори или конкуренти в другия край на света. А и които същевременно си имат цялостна държавна политика, така че ние не можем да се задоволяваме с частичните решения, които предлагате. Аз като цяло не съм противник на частни методи за регулиране, но същевременно и има отрасли, като отрасла мляко, които доказват, че подобен подход е недостатъчен и че организациите на производителите не не могат да намерят реш, решения. Така че проблема не е само кон, конюктурен, има нужда от структурни реформи. Така че още веднъж мога да, да кажа, че инструментите не са ефективни навсякъде. В някои е, отрасли дори такива инструменти не съществуват, не присъстват, като например в лозаровинарството. Така че нашата, нашата цел е да имаме едни по-мощни, по-всеобхватни инструменти, които да могат да отговорят и да решат проблема на нестабилността. Вие бяхте толкова въз, така развълнуван, че не можех да ви прекъсна. Мисля, че мерките за управление на пазарите трябва да отговарят на състоянието на пазарите. От 2003 година нещата се промениха. ОСП, трябва да се противопостави или поне да бъде на висотата на Фармбил в Съединените щати. Така че, когато вие споменавате за страховки, да, добре, но трябва а, да, пред, да помислиме и за много повече е, по-разгърната система за управление на риска. В е, Испания ние разполагаме с една добра система на застраховки, но тя трябва да бъде комбинирана с други методи. И от друга страна, колкото повече е, предлагането се концентрира, толкова повече ще можем да имаме ефективност. Е, също така трябва да се помисли за нови възможности за договаряне, предоговаряне, за различните инструменти, които а, съществуват е, по цялата верига на а, е, продоволствие. Не става дума само за първичните, на първите нива, а и на по-горни нива. Обсерваторията, да, Наистина, подобна обсерватория има в млечния сектор. Е, би могла да има такава обсерватория за плодовете, зеленчуците, както има за свинското и говеждото месо. И, но тази обсерватория ням, не трябва да има за цел само да констатира цените, а, а да има възможност да подава една ранна тревога Тоест да, да предвиждаме е, посоката на развитие на цените и да вземем необходимите мерки. Благодаря ви. Благодаря ви за тази информация. Като цяло ние знаеме, че това са проблемите, но за съжаление комисията често очаква проблемите да се разрешат по само себе си. Но в крайна сметка превенцията и предварителното, е, предварителната интервенция обикновено струва по-скъпо, отколкото а, е, вземането на мерки постфактум. Господин Тарабела. Госп... Аз не съм е, французин, така че нямам ник... никакво намерение да се бъркам в френската политика в случая. Но госпожа а, Делайс цитира експерти, професор Шалмен. Как професор Шалмен ще реши проблема на нестабилността на цените, като той е привърженик на ултралибералните политики. Така че ако той е експерта, много е страшно на къде отиваме. Също Същото въжи и за експертите, които ще бъдат поканени следващата седмица, които са отгоре на всичкото, освен привърженици на дерегулацията, привърженици и на ТИТИП. Така че кой е отзад зад Farm Europe в никакъв случай не са хора, които са готови да подкрепят и да подпомогнат земеделските стопани. Така че мисля, че поставяме въпросите по неправилен начин. Да, да се бориме срещу нестабилността на цените, да, но това може да стане чрез допълнителни приходи, но няма да стане по начина по който а, госпожа Делае предлага, защото тя казва нека да не разглеждаме ниските цени. Ми, щом няма да разглеждаме ниските цени, за какво за какво е този доклад, който разглежда по принцип нестабилността на цените. В точка 1 вероятно сте, били, сте била вдъхновена от професор Шалмен. да, нестабилността е нещо нормално, но, но нестабилността, на която сме свидетели днес, не е нещо нормално. Тук всички можем да бъдем е, съгласни с, с а, е, някои от а, е, нейните предложения. Вие казвате укрепване на организацията на сектора и договаряне. Да, но това не е достатъчно. Вие, вие казвате, че е, земеделските стопани трябва да участват активно, но това няма да може да стане без да има интервенция от страна на публичния сектор. Да. Е, казвате управление на риска, да, добре, но трябва нещо допълнително. Обсерватория на цените. Добре, обаче какво прави обсерваторията? Обсерваторията наблюдава, а ние нямаме нужда от някой, който да наблюдава цените. Така че, благодарение на, предполагам, на докладчиците в Сянка и, и на е, измененията, внесени от колегите, може би този доклад ще се превърне в едно зародище на, на нещо, което да реши проблема. Е, защото, че има криза, всички знаеме, че има криза, че има нестабилност на цените. Така че от тук, от тук нататък трябва просто да, е, по, да, да извършим необходимите поправки с измененията и с нашите предложения.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 елементи, които съвпадат с тези обсъждани в момента в пленарна зала. много е важно това за нашата комисия, продоволствената верига и цените на селско стобанските пазари. Съгласна съм с колегата Тарабела, че наистина не отиваме достатъчно далеч да, съществува нестабилността на цените и съответните последици за селските стопани. Отхвърляне целият механизъм за намеса и в крайна сметка това, което остава е единствено пазара. И практически селските стопани са, се оказват е, жертви на силите на пазара. В този смисъл аз не вярвам за, в частната а, регулация. А, има хубави практики, когато има добра воля, но не мисля, че там ще намерим трайно решение. В доклада ми се струва, че трябва да се спрем на системите е, на управление в пазара. Те са споменати в него и е, се казва секторно организиране и договаряне, но не да се приема, че пазара е такъв какъвто е и просто когато е, силите, бушуващи в него, ни е, влияят негативно, нищо не може да се направи. с, с, който е споменат в доклада, да, става част от е, вътрешния пазар, но. Е, тук се обсъжда и много важния въпрос за европейското селско стопанство и са нужни а, изменения. И именно в тази посока ще бъдат а, и моите изменения. Госпожа Дюфила. Благодаря. много оживен, интересен дебат и той показва колко важна е темата. И колко е важно да има стабилен доклад, който отговаря на действителността. Важно е, според мен, да се подчертая, както казаха и другите колеги, че нестабилността на цените от структу... има структурен конюнктурен характер и е необходимо да се предприемат а, действия. Не е нужно да. Тоест не е достатъчно да има а, само рискови кризисни мерки. Те няма да разрешат цялостния проблем. Трябва ни стабилно решение, което ще защити нашите селски стопани. Тези кризисни решения винаги е, идват късно, така или иначе. И е, по-слабите стопанства вече достатъчно са страдали. Това, което трябва да направим, е да изградим е, механизми, които са упростени мерки. Все говорим за упростяване, но е, като че ли забравяме да напомним на комисията, е, че именно това трябва да се предприеме на практика предпазните мерки за споразумените за свободна търговия трябва да са по-гъвкави през изминалия сезон. Видяхме недостатъците на тези клаузи, как те не бяха достатъчно, за да се преодолее е, проблема. Също така трябва да насърчим селските стопани да са по-предприемчиви, да се опитат сами да предприемат действия, да управляват сами като някакъв вид буфер, както и младите селски стопани. Трябва да ги обучим, така че и те да знаят как да се справят по-добре с такива ситуации. По-добро обучение. Говорихме и за инвестиции и виждаме, че има фрагментация, така че понякога макар да са предприяти положителни действия, те не водят до целта, за която сме се надявали да постигнат. Но ако не предприемем нужното, тази криза ще продължи. Госпожа Кьостингер има думата. Благодаря много за думата. Вече доста беше казано. И още веднъж искам да кажа благодаря на госпожа Дюлае. Мисля, че има редица елементи в нейния доклад, които вървят в правилната посока и трябва да бъдат подкрепени от нас. Смятам, че е съвсем подходящо и а, е, похвално а, е, да се споменат а, е, инструментите, свързани с Европейската инвестиционна банка, какви възможности има за селските стопани да се възползват от а, включеното в, в, в тези фондове. И така, този тип а, инструмент, този а, тип фонд трябва също да се обхване. Нещо друго важно по отношение на приложението е необходимостта от известен компромис и мисля, че ние като парламент бихме могли наистина да постигнем такъв а, компромис. И е нужно също така да имаме подкрепа за новозапочващите, ново започващите, стартиращи стопанства. Те имат огромен потенциал за економиката и трябва да видим къде ние като Комисия по селското стопанство по селското стопанство, можем да съдействаме именно за такъв предприемачески, новаторски подход. Много консервативни сме. Много сме се вторачили в едни класически и стандартни решения. Трябва да разгледаме тази възможност за новостартиращите предприемачески решения, дори и с цифрови приложения и как те могат да подпомогнат селското стопанство. Трябва също така да имаме акцент върху младите селски стопани. Те ще бъдат много важни за нас и е, ще дадат един много добър тон и в нашите обсъждания по отношение на бъдещето на ОСП. Следващия оратор. Благодаря. Искам а, и аз да отправя благодарности към нашата колега за нейната работа, но не отива достатъчно далеч този доклад. А, с оглед на кризата, изобщо не отива достатъчно далеч. Говорихме за конкуренцията а, в а, лечния сектор – има много различни също обстоятелства. Понякога имаме големи кооперативи, друг път много малки стопанства, друг път големи монополи. И какво да направят тогава сърските стопани? Те да нямат избор. Могат единствено монополния изкупвач да изберат. Но за да се подобри ситуацията на производителите, трябва да се промени съответния закон. И така, този доклад наистина ли се стреми към консенсус? Може би твърде много. Все пак се говори за диалог и така нататък, но диалог, диалогът не е достатъчно. Тук говорим за оцеляването на хората. Ако си говорим с партньорите, то това не би било достатъчно. Е, много слаб е доклада е, с оглед на изключително сериозната ситуация, за която става въпрос. Много различно трябва да е положението на тези селски стопани. Говорите за различните форми на финансиране, но дали е достатъчно това, което правим за организацията на пазара. Следващата криза ще бъде с супермаркетите и с разпространителите. А, дали сме за тази либерализация? Каква е посоката, която искаме да, която искаме да се развие ОСП? Инструментите за управление на риска, средствата за управление на риска чудесно звучат за страховки и взаимоспокойствие взаимоспомагателни фондове, но това трябва да се опише малко по-сериозно. Кой ще финансира всички тези фондове? Каква е ситуацията там? За страховките малко е странно, че в точка 17 казвате, че трябва да се а, осигури а, нужната динамика на инвестициите и а, това се отразява на селските стълпани, които са направили инвестиции, но какво направим за останалите, а тези, които нямат инвестиции, които не са успели да направят инвестиции, малко трябва да се посмисли тук. Що се отнася до застраховките, не така трябва да се подходи. Може да се застраховате срещу градушка и буря, но не можете да се застраховате срещу, да речем, китайския пазар или последните политики на Путин. Много по-различен трябва да е подхода тук. И на следващото място, вече беше казано от колегите, обсерватория чудесно. И селските стопани могат да го правят това, като си погледнат накрая фактурите и сметките. Но на нас ни трябва средство за пазара не е достатъчно само да наблюдаваме от някаква обсерватория. Трябва ни средство, трябва ни ам, инструмент, който действително да действа. Така че трябва наистина малко по-сериозни решения в доклада. Господин Буда има думата. Благодаря, господин председател. Много вече се каза по тази тема. Всъщност ние говорим по нея от самото начало на мандата на нашата комисия. Естествено, много може да се говори за това какво трябва да се направи срещу колебанията на цените. В Румъния съм виждал фермери, които не могат да продадат крава даже за 200 евро. Една много по-ниска цена от онази, на която трябва да се продава една крава. Значи къде се крие проблема в пазарите? Ние трябва да решим проблемите в пазарите. За съжаление, понякога мерките, които предприемаме, е, са частични, гасим пожари. Трябва съответно да се види какво може да се направи в дългосрочен план, за да се смечат проблемите, ако не можем да ги решим съвсем. Много е важно да се подсили възможността на фермерите да се сдружават, да създават асоциации и така нататък. Посещавал съм много ферми във Франция и в Белгия. Там видях как фермерите работят и нагоре по веригата, в сектора на обработването на храните. Съответно, те не зависят от външни фирми, които да, да обработват тяхната продукция. Докато не разбием връзката между третите лица и фермерите, няма как да се намесим. Говорим за ниски цени. Какъвто и да е продукта, трябва да говорим за една балансирана цена и за цена на продажба, пазарна цена. Само по този начин можем да се справим с колебанията на цените. Госпожа Мой има думата. Благодаря, господин председател. През последните 10 години колебанията на цените са един от основните проблеми за европейските фермери – Стигна се до тази криза поради ембаргото, различните видове ембарго, поради глобализацията, поради несигурността на пазарите. Нашия подход обаче е насрочен, насочен по-скоро към краткосрочни решения. Преди две седмици Фермерите се, се оплакаха относно ефикасността на нашите политики. Сега предприемаме някакви мерки, но те едва ли ще дадат плодове до 2020 година. Какво да правят фермерите до тогава? Кризата е много сериозна, последиците от нея са много тежки. Какво трябва да се направи? Трябва да се гарантират хоризонтални мерки, по отношение на цените мерки, които да се прилагат по един и същи начин във всички държави членки. Освен това, онези, които получават европейски средства, трябва да бъдат обект на наблюдение. Особено в някои части на Европа. Защото много често има измами, намесва се организираната престъпност, например италианската мафия, за съжаление, много публични средства се оказват в неправилните джобове и фермерите са просто ограбени. А тези средства са били предвидени а, е, за тях. Значи, виждате, много е важно да се засили наблюдението. Благодаря, господин Дес. Благодаря, господин председател. С интерес чух казаното от колегите. Искам да благодаря на госпожа Дюлае за предложенията. Мисля, че ако седнем на една маса и поработим заедно, ще подобрим доклада. Той представлява една добра основа за бъдещо сътрудничество. Вече съм в напреднала възраст. Е, спомням си времето, когато Великобритания не беше член на Европейската общност. Надявам се, че Британия ще остане в Съюза. Е, по това време имахме е, милиони тонове масло на склад, имахме 1 милион тона обезмаслено мляко на прах, виждате какви излишъци и имаше много предложения за това как да се да се поправи е, положението. И сега е така, и сега има много предложения. Някои от тях са насочени към веригите на доставки. Нещо трябва да се направи. Е, по отношение на, на веригата на доставки на храните и, и нейното управление. В е, един немски супермаркет се продава един млечен продукт от рода на сиренето, който струва 92 цента. Представители на, на, на супермаркета казаха, че ако цената не падне до 80 цента, няма да могат да продават този продукт. Виждате каква е доминантната роля на супермаркетите. Трябва да се направи нещо съответно. В Германия има имаше двама производители на едно и също сирене и цената беше нормална. Намеси се трети производител на същото сирене и пазара е, стана свидетел на, на още по-сериозно стремглаво падане на цените. На немските пазари има сериозна концентрация и това представлява проблем. Не е достатъчно да се помогне само на фермерите. Трябва да се намали властта на супермаркетите. По отношение на данъчното законодателство. В Германия младите фермери плащат данъци две години по късно, след като е реализирана печалбата. Тоест, може и да си имал една успешна година, но тя, тя или средствата спечелени в тази година се облагат едва две години по-късно. Трябва да се промени тази система, да има някакво усредняване. Средствата, които се придобиват, трябва да се използват в сърското стопанство. Тук нямаме правомощия, естествено, но можем да поговорим за това дали определен процент от печалбата в сельското стопанство не трябва да се използва за социални политики. Дали не трябва тази е, сума, тези проценти да отиват направо за, за фермерите, които са в тежко положение. Сега е много трудно да се обсъждат такива мерки, защото Европейския съюз е огромен вече. Господин Дорфман излезе от залата. Той знае обаче, че в Италия, в Южен Тирол, се плаща 60 евро, а в Ломбардия 600 евро. Не става ясно за какво говори оратора. Във Франция положението е същото. Някои фермери получават много средства като помощ, други получават много малко и са изоставени е, да се оправят както знаят. Има една книга, приключвам господин председател, много голям бестселър в Германия. Е, тя се нарича Как да станем вегани. Хората смятат, че ако станат вегани, а много хора стават вегани, няма да има нужда от ферми за отглеждане на животни. 75% от обработваемата земя е, представлява пасища. Сигурен съм, че веганите обаче няма да могат да се хранят с трева. Помислете върху това, което казвам. Председателя. Мисля, че трябва да напишете книга по този въпрос. Господин Фланаган. Um, когато дойдеш в парламента и чуеш е, аргументите, чуеш за кризата в сектора, след това си тръгнеш, след това се върнеш, пак чуеш същите аргументи и това се повтаря. Постоянно чудя се дали ще направим нещо конкретно. Можех да ви кажа какво ще каже господин Деспре, да съм го чул. Може би съм съгласен с това, което казва именно, че трябва да се направи нещо относно размера на супермаркетите. Можем да си говорим за е, подкрепа на производителите, за това да, да, да се подсили тяхната мощ. Е, е, в крайна сметка това се казва постоянно, чувам го вече две години, всеки го повтаря. Въпрос е кога в крайна сметка ще се направи нещо и кога ще победим злодея, тези зверове, които представляват супермаркетите. Докато не направим това, ще се връщаме тук в залата и ще чуваме едно и също. Аз знам кой какво би ми казал тук, не само господин Дес. Всеки път говорим едно и също. Не можем ли обаче да направим нещо конкретно? Тук се чуват добри идеи. Въпрос е някой чува ли ги тези идеи? Още нещо много интересно. В Ирландия и в други държави, както чувам, е на лице следната ситуация. Един фермер получава 40 000 годишно, а друг фермер не получава нищо. Ако продължим по същия начин, и някои получават много, а други нищо, няма да, да стигнем до нищо добро. Парите трябва да помагат на, на фермерите да оцеляват. Ако един получава толкова много, а друг нищо, няма как да, да успеем. Аз съм го казал много пъти, между другото. Само две години съм тук и вече съм го казвал, а други колеги 15 години вече са тук и май не можем да чуем нищо ново. Благодаря, казва председателя. Много е важно да има естествено справедливо разпределение на, на средствата. Господин Яр, благодаря. Аз съм сред онези, които се радват, че провеждаме подобен дебат. Мисля, че госпожа Дилае е направила е, един добър доклад добра отправна точка. Добре е да чуем различни идеи. Ако искате да се върне старата система, нека да ви припомня, че тя не беше съвършена. Фиксираните цени са присъщи на социализма. Те не проработиха. Системата, основана на фиксираните цени, отдавна се разпадна. Аз мисля, че пазарната економика е пътя напред. Много правим за да насъчим предприемачеството. Фермерите трябва да станат и бизнесмени. Понякога обаче не им даваме точния инструментариум за това. Мисля, освен това, че съотношението на силите не е добро. То е в полза на големите супермаркети спрямо производителите. Приветствам виждането, зад което заставаме всички, че ОСП в настоящия си вид не е справедлива. Казва се, че исторически са причините за всичко това. Може и да е така. Аз е, ще работя с удоволствие по този доклад – в крайна сметка, обаче, фермерите трябва да приемат, че и те носят отговорност. Това, което каза Албърт Дес, е много тревожно. Има огромен дисбаланс между властта на големите вериги супермаркети и производителите. Ето защо тук трябва да се направи нещо, да има промени. Без да има такива промени няма да има и предприемачество. Благодаря и сега комисията. Благодаря, господин председател, за това, че дадохте думата на Европейската комисия. Внимателно изслушахме дебата. Благодаря за този интересен доклад. Всъщност, темата е от голям интерес за нас и не само за нас, особено в тази тежка криза, в която се намираме в селското стопанство. Радваме се, че доклад да говори основно за инструментите за управление на риска. Тоест не се говори само за, за кризата. По този начин вижте дадете един солиден принос за решаване на проблема. Както казва доклада, ОСП вече разполага с инструменти е, за действие. За съжаление обаче те не са използвани. Може би те можеха и да решат част от проблемите, но до сега не се радват на голяма популярност. И накрая по отношение на прозрачността. Не, че я подценяваме, прозрачността не се свежда само до наблюдението. Става дума тук и за споделяне на информация. Има заинтересовани страни, които не получават достатъчно информация. Има примери а, за решения, взети от а, фермерите, а, от тези фермери има предвид, които не са били информирани за развитието на пазара. А това е много важно. Прозрачността за нея трябва да се работи допълнително. 17 държави членки имат обсерватории, които работят много добре. На европейско ниво има обсерватория за сектора на млякото, скоро ще има обсерватория за свинското и за говеждото. На световно ниво има инициативи на, на G20. Благодаря ви за думата и така приключвам своето изказване. Председателя.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 селскостопанските паз, пазари и това, че цените наистина се качват или спазват. всъщност, за това казвам да не говорим само за ниските цени, защото те биват и много високи. тъй като по този начин се маскира всъщност реалния проблем. Искам да ви напомня само, че аз самата се занимавам с селско стопанство и познавам кризата много добре и от доста години моето стопанство все още съществува, макар да бях изправена пред много трудности, но успяхме да намерим решение. Това обаче не се отнася за всички и няма едно единствено средство или инструмент, което да се предостави. Съгласна с много от вас, че не са достатъчно инструментите и се надявам на вашите е, предложения, вашите изменения, така че по този начин да достигнем до достатъчно условия, които да позволят да намерим достатъчно а, средства, някои които, инструменти, които дори не са от ОСП. Искани искани се да има и а, достатъчно въображение, че да се предложат нови неща. Смятам, че все пак а, докладът е достатъчна основа, за да може да вдъхнови а, вашите предложения. Не искам да говорим обаче за продоволствената А, Това не е обект на доклад доклада беше а, споменато от нашите колеги. не можем да третираме тази тема в рамките на доклада. Все пак обаче трябва да намерим нормативната рамка. не можем да оставяме селските стопани на произвола на една или друга група от а, супермаркети, е, защото е, трябва да има и достатъчно е, основание да се намесят и едната и другата страна в рамките на доклада. И вие, господин Тара Бела, казахте, че е добре да се наблюдава, като в предложението за обсерваторията, но това не е достатъчно. Но няма как да взимаме решения без да имаме достатъчно информация. И смятам, че тази прозрачност, както беше казано току-що и от комисията, е необходима от, на всеки един етап, но също така и на всеки, както на производство, така и на предлагане на пазара и друг колега направи такова предложение, което аз поделям, но все пак това трябва да е част от ОСП. Организациите на производителите не са достатъчно условие. Те са необходимо условие, но все пак каквато и да е, какъвто и да е мащаба на е, едно предприятие, то може да се намеси неблагоприятно на пазара, когато няма нужната информация. И тук именно става въпрос за приложението на ОСП и инструментите, с които тя разполага, за да може да се намерят решение на тези проблеми. с риск да се повторя и да изглеждам твърде тежко спрямо някой от вас, в този доклад говорим единствено и само за намаляване инструментите на ОСП, за намаляване на нестабилността на цените на селско-стопанските пазари. И разбира се, ще чакам с нетърпение вашите предложения, както и викания на конференцията на 8 господин Търбела, макар вие да се съмнявате в експертността на нашите експерти. Аз обаче защитавам принципа на реалността. В момента пазарът е такъв, в една глобализирана а, ситуация се намираме и трябва да се запознаем с това, а, с което а, се случва и ако не сме наясно с реалността, няма как да намерим решение за справяне на проблемите в тази реалност. Благодаря много. Сега искам да ви попитам дали а, си спомняте, че на 8 предстои публично изслушване. А, всъщност ще помоля и секретарията да уведоми всички за това изслушване. А, и извинявам се, че не съм участвала в вашите събития преди. Ще се опитам наистина да участвам този път, да бъда там. Добра идеята по принцип да се чуят експертите както и на партньорите ни а, отвъд океана. И трябва също така да си припомним, че макар да са важни организациите на селските стопани, не можем да им а, да ги натоварваме с твърде много отговорности, тъй като те не са много силни на пазара. И така, крайният срок за изменение е 13 юни, но ще има и още работа и след подаването на измененията и ще участваме и в различните събития във връзка с този доклад. Благодаря за доклада, благодаря за проекта доклада и за дебата. Моля, продължавайте съвместната си работа в същия дух до 13 юни, както вече казах, измененията. Крайен срок. Следващото заседание е на този комитет предстои на 20-21 юни и сега продължаваме с заседанието на координаторите.